Okay. <coughs> Уважаеми колеги, ще ви помоля да заемете места. Just wait till... colleagues, uh, please take your seat. Моля ви, колеги, заемете местата си. Colleagues, um, may I wish you all, uh... Уважаеми колеги, нека първо ви пожелая честита нова година. Разбира се, моите пожелания са нещо различно от трагичните вчерашни събития. Има няколко съобщения, които искам да направя. Първо, с ваше позволение ще съкратим дневния ред до 10.45. Вие сигурно сте получили електронното съобщение, знаете, че парламентът иска да покаже своята солидарност с всички френски граждани, и жертви на нападението, така че сте поканени пред Европейския парламент, гората Саймън Вайл. Там ще покажем своята солидарност памет на жертвите едноминутно мълчание, както е обявено. Това ще се случи между 10.45 и 11 часа, след което ще се върнем и ще продължим заседанието си. Но, може би, ще ви помоля и за едноминутно мълчание в началото на заседанието ни. Ако някой от колегите иска да се изкаже, Разбира се, ще му дам думата. Uh, господин Артефил, благодаря, господин председател. Благодаря, че предложихте едноминутното мълчание от името на френската и европейската общност. Наистина, инициативата е добра защото беше нападнато списание, което неведнъж е доказвало своята политическа и религиозна независимост. Това е най-голямата трагедия във Франция през последните 50 години. Ето защо вчера вечерта в много от градовете на Германия се събраха стотици хиляди хора. Е, знаем, че такива демонстрации се проведоха и в Дания, и в Брюксел. Така или иначе, борбата с тероризма не е само национално предизвикателство. Тя е предизвикателство за цялата европейска общност и за това трябва да бъдем единни. Благодаря ви. Take, um, then, uh... Госпожа Гийом и след това господин Мишел Силви. Благодаря ви. Благодаря и за инициативата. Благодаря и, че ни давате думата. Френският президент вчера напомни на френските граждани, че трябва да има национално единство. Аз съм напълно съгласна с препоръката и с това, което каза господин Ортеф за събитията от вчера във Франция. Наистина това е национална драма. Виждаме какво прави мрежата от фанатици на територията на Европейския съюз. Беше нападнато едно хумористично списание. Човек може да не е бил съгласен с всичко публикувано там, но така или иначе тук се посяга на свободата на пресата и изобщо на цивилизационния модел. Мисля, че наистина всички трябва да се борим с този бич. Благодаря, Силви. И ако позволите един последен коментар от господин Мишел. Господин председател, от името на групата ми искам да изкажа съболезнования на жертвите на този атентат. Съболезнования и на френските граждани. времено високо оценяваме сплотяването на редиците сред политиците, защото това е трагедия, която засяга всички нас. Посегнато е на свободата на словото. Пресата е на първа линия, разбира се, журналистите са изложени на огромен риск, но трябва да изкажем съболезнования и на правоохранителните органи които също пострадаха. Трябва да направим всичко възможно, за да се избегне този риск. Като демократи, като политици трябва да преодолеем своите различия и да защитаваме демократичните ценности на Европа. Още веднъж искам да изкажа нашите съболезнования. Много ви благодаря. На колегите, които току-що влизат, ще кажа следното. Всички ние имаме какво да споделим по темата. Това е наистина най-зловещия терористичен акт на европейска територия от 2005 година насам, когато пък беше бомбения атентат в Лондон. Заповядайте. Вижте, като координатор на третата най-голяма група в парламента, мисля, че е напълно уместно и аз да изкажа своите съболезнования и тревога относно случилото се в Париж. Както знаете, господин председател, през 90-те години отговарях за подобни въпроси в Обединеното кралство. Бях министър в правителството. Не трябва да позволяваме подаването на силните емоции. Те са напълно оправдани, разбира се, но те не бива да отнемат от нашата решимост да не се поддаваме на тероризма, особено тогава, когато напада свободата на словото и демокрацията в европейските страни и във Франция. Франция е страна с дълга история на демокрация и свобода на словото. Колегите в ЕКАРЕ споделят това мнение, затова исках да го представя. Благодаря ви, Тимати, благодаря за коментарите. Нашата комисия има специални правомощия в конкретната област, затова благодаря за изказванията. А на колегите влезли в залата по-късно ще съобщя, че между 10.45 и 11 часа ще направим пауза, за да можем да отидем на гората Симон Вайл за едноминутното мълчание, след което ще се върнем в залата. Продължаваме нашето заседание. Връщаме се към ежедневните точки. Надявам се, че разполагате и с картите си за гласуване, защото в 9.40 ни предстои гласуване. Сигурно ви се струва твърде банално връщането към обичайния ни дневен ред, но няма как да не се направи. Първо, имаме обновен календар за заседанията през 2015 година. Ще спомена датите На 21 януари в свята заседанието ще започне в 2 вместо в 3 часа. Има извънредно заседание в четвъртък 26 февруари 9 до 12.30 и 3 до 6.30. Извънредно заседание е на 1 април, все още не е уточнено конкретното време. Ако нямате възражения, приемаме преработения календар. На трето място препоръки на координаторите съгласно член 205 от правилника. Номиниране на докладчици. Координаторите препоръчват да се разгледат следните три доклада по член 50. Предложение по решението за отмяна на някои от законодателните актове в областта правосъдие и вътрешен ред, отмяна на някои законодателни актове при полицейското сътрудничество и съдебното наказателно-правно сътрудничество. Имаме и решение за резолюции по член 133 от правилника. Злоупотребата с паркоместа за хора с увреждания, увеличение на терористичните атентати по света, международни отвличания на непълнолетни и жертвите на талидомит в Европа. Има и петиции, тук не е необходимо да предвиждаме последващо действие петицията на Рейналдо Висенте Гоимараеш е, за изтезанията в затворите на Галиция, петицията във връзка с действията на британските разузнавателни служби и петицията на Ханс Оперман за самоопределението като право на европейските граждани комисията приема ли тези препоръки, ако изобщо в момента може да мисли за тях. Трета точка – одобряване на протокола от 2 декември. Ако до края на заседанието не получим възражения, се одобрява. Сега, колеги, нека проведем съвместния дебат – освобождаването от отговорност. Ще дам думата на Силви. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам само да съобщя, че в Париж имаше още една престрелка. Не само това, което се случи вчера. Наистина, дневният ред ни звучи тривиално в сравнение с тези събития, но така или иначе трябва да се върнем към него. 2013 година Сметната палата проведе своите проверки на Европейската комисия и 9 агенции. Нас ни интересува това, което е в правомощията на комисията Либе. Целта на освобождаването от отговорност е да се види дали са използвани правомерно европейските фондове. След разглеждането в Либе този въпрос ще се разгледа и в Комисията по бюджетен контрол – като в пленарна зала ще се извърши окончателното освобождаване от отговорност. Най-общо казано, това е края на проверката, политическия елемент от нея. Сметната палата работи много прецизно. Имаме съвкупност от бележки и коментари, но какво трябва да кажа днес? Принципно препоръките на Сметната палата са изпълнени надлежно. Изпълнено е и това, което е забелязано като критики през предходните години. Както казах, препоръките на Сметната палата са взети под внимание но принципно и за комисията и за агенциите се препоръчва по-добро финансово управление от гледна точка на економичност, ефективност и използване на бюджетните кредити. По-конкретно, може би трябва да обсъдя 11-те проекта, които следват. Принципно заключенията са положителни. Както казах, препоръките и забележките през предходните години са отразени, но все пак трябва да се обърне внимание на няколко елементи. Първо, по общия бюджет на Европейския съюз и Европейската комисия Сметната палата е на мнение, че финансовата ситуация е отразена надлежно. Същевременно имаме грешка, която се е намалила от 4,8 на 4,7%. Трябва да се приветства факта, че процента на остатъчни грешки е бил под 2%. Най-общо казано би трябвало годишния доклад да може да използва подробни данни за пространството на свобода, сигурност и правосъдие. времено има някои сериозни недостатъци в областта на мониторинга. Европейската добавена стойност е била ограничена в резултат на това. 2013 година има и някои проблеми от гледна точка на легитимността и прозрачността на бенефициерите. Би трябвало комисията да извършва контрол въз основа на анализ на риска, особено там, където бенефициерите имат по-малък опит в областта на европейското финансиране. След това Агенцията по основни права. Тук няма някакви, кой знае какви проблеми. Кредитните прехвърления са увеличени, което се обяснява с многогодишния характер на някой от проектите на агенцията. След това контрола на надзорния орган за данните. Принципно тук няма кой знае какви недостатъци от гледна точка на контрола и управлението. Това, което е въведено е добро, но разбира се, може да бъде подобрено. По европейско Българския център за наркомани и наркомани. Тук също няма съществени проблеми в изпълнението на бюджета, но трябва да се обърне внимание на обществените поръчки и прозрачността. И миналата година беше направена бележка за някои от офисите, които не се използват и които и до сега си стоят празни. Това е проблем, който ще трябва да се реши от ЕЦМ-НН. След това СЕПОЛ Знаете, че СЕПОЛ има ново седалище от 1 октомври миналата година. Принципно беше изразена загриженост от страна на Сметната палата за някои неясноти, свързани с служителите и бюджетното планиране – но е необходимо да се направят и подобрения, както по отношение на бюджетното планиране, така и при прозрачността на процедурите за набиране на персонал. Преминавам към шестата агенция Frontex. Тук заключенията на Сметната палата са положителни – По отношение на законосъобразността и редовността на операциите по отпускане на безвъзмезна финансова помощ за операциите по суша, въздух и море, обаче одитните доказателства са недостатъчни. Нещо друго. Frontex има своята система за ex-antes от 1 януари 2013 година. Вече тази система е по-всеобхватна, нещо, което се приветства. Но има някои предизвикателства при планирането и изпълнението на годишния бюджет. Винаги е възможно бюджетния контрол да се подобри. По Европол няма кой знае какви недостатъци. Резултатите са положителни, ако има подобрения, то е при възлагането на обществените поръчки, тяхната ефикасност трябва да бъде подобрена. След това Европейската служба за подкрепа на обежището тук също няма съществени проблеми, но е необходимо да се планира по-добре. В областта на бюджета също така трябва да се има предвид, че финансовата 2013 година беше първата пълна финансова година, по време на която службата беше финансова, финансово автономна. След това Еолиза. Тук също няма някакви конкретни проблеми но трябва да се има предвид, че тази агенция е финансово автономна само от 2013 година насам, така че това е първия доклад, но принципно има надежност на отчетите. Евроюст и тук няма кой знае какви съществени проблеми, необходимо е обаче подобрение при бюджетното планиране и изпълнение. Като агенцията вече работи в тази насока. Няколко бележки изобщо за агенциите в Европейския съюз. Отбелязва се необходимостта от по-добро финансово управление, освен това, трябва да се подобри и процедурата за назначаване на служители. Необходима и по-голяма прозрачност в това отношение. Системата за докладване също трябва да бъде подобрена да има по-голяма ефективност на резултатите, бюджетните кредити да бъдат на разположение на различните звена. И накрая Ли бе каза нещо сходно и мината година за многоезичието. Необходимо е това, което е публично, да се предоставя не само на английски, а изобщо на официалните езици на Съюза. Накрая, както вече казах, може да се заключи, че резултатите са положителни, че има подобрение в сравнение с мината година, че критиките са взети под внимание. Благодаря. Okay, thank you, Sylvie. Um... Благодаря ти, Силви. Нека сега да проверим кои от докладчиците в сянка са тук и ще се изкажат. Карлос. Благодаря, господин председател. В началото от името на докладчик в сянка от нашата група Барбара Матера бих искал да поздравя колегата Силви Гийом тъй като нейното становище е с много добро качество. Тя демонстрира безпристрастност, добро чувство за равновесие. Барбара Матера би искала да подчертае, че имахме добро сътрудничество и с всички агенции, които са засегнати в тези становища. Освобождаването от отговорност и докладите в тази връзка се основават на годишната одитна процедура. В същото време не трябва да забравяме, че цялото това начинание представлява упражняване на демократичен контрол от страна на парламент. И е много важно тези агенции и институции да прочитат нашите предложения. Аз лично искам да добавя още две бележки. Първо, както каза и Силви, когато засегна доклада на Сметната палата, в някои агенции, например Frontex, има бюджетни редове, които няма как да бъдат проверени. Тъй като голям процент от бюджета на Frontex идва от държавите членки, а не от бюджета на Европейския съюз. За тези бюджетни редове има проблем с контрола и това не може да продължава. Тези средства, които идват от държавите членки в агенциите, не се контролират както трябва. И ако продължим с тази практика, можем да имаме празнина в финансирането и в упражняването на демократичния контрол от страна на парламента. Съответно трябва да има корекции и от страна на самите агенции и от страна на самия парламент. На следващо място има един цялостен проблем. Разликата между средствата за поети ангажименти и заплащания. Парламента обърна внимание на съвета, че има сериозно разминаване между сумите в това отношение. Преди няколко години съвета каза, че ако има недостиг на средства, ще има коригиращи бюджети. В крайна сметка обаче съвета не отпусна средства и въпреки, че договорите казват, че Европейския съюз не може да е в дефицит, да задължнява, не се прави нищо. В някои конкретни случаи, като Европол, например, 11% от средствата са прехвърлени. В много случаи обаче, по някои бюджетни редове има е, излишък е, от 40%. По други бюджетни редове има неплатени сметки, които възлизат на половината от целият бюджет, който се предоставя. Това не може да продължава така. Всички много добре знаем до какво може да се стигне, ако не се вземе своевременно решение. Благодаря. Софи Инетвелт иска думата. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос към докладчика относно една подробност. Става дума за фонда от 50 милиона евро, който беше създаден през 2012 година с цел да се плаща за националните системи за събиране на данни за досиетата на пътниците. Знаете, че цялото това начинание не ми се нрави, да видим обаче как са изразходени средствата. Изразходени са те през 2013 година. И имам въпроси във връзка с начина на отпускане на средства от страна на комисията. Страната, която познавам най-добре, получи почти 6 милиона евро, защото министъра увери комисията, че съответното законодателство ще бъде прието. За съжаление, холандския парламент отхвърли създаването на една такава ПНР система. Искам да попитам какво ще стане с парите и на какво основание комисията отпуска средства? Защо комисията дава пари на държави членки, където няма правно основаване за е, създаване на такава ПНР система? Тъй като холандския парламент е, отказа да приеме създаването на ПНР система или в много случаи има парламенти, които просто не се заемат с този въпрос. Не получихме подробности за всяка една държава членка, която е кандидатствала за средства. В някои случаи самата комисия изказа съмнение относно наличието на правно основание. Затова искам да попитам. На какво основание Европейската комисия отпуска такива средства и кой следи за законността на подобни средства. Благодаря, казва председателя. Нека да дам думата първо на докладчиците. Всяка господин Кърхол от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Радвам се, че продължаваме своята работа през 2015 година. Старите ми приятели от 2014 година са тук и произнасят същите си речи. Годината ще е вълнуваща. Няколко думи по отношение на ПНР системата. Независимо от това какво смятат отделни колеги, Холандския парламент не гласува против споразумението за ПНР или против финансирането. Имаше коментар от госпожа Инедвелт извън на микрофона. Не знаехме, казва господин Кърхоп. Искам да подкрепя три неща казани от докладчика, по-конкретно. Трябва да се разгледат случаите, в които има конкретна препоръка от Сметната палата. Мисля, че следва да се обърне по-голямо внимание на високорисковите бенефициенти, а не на нискорисковите. Това е добро предложение, защото ресурсите са ограничени така или иначе. Подкрепям тази идея. Мисля, че независимо от допълнителните механизми за контрол, някои проекти, за съжаление, се изпълняват много по-късно от предвиденото и на много по-висока цена. Мога да дам за пример 6-2. Разходите там а, са много по-големи, имаше сериозно забавене. Всъщност всичко, което се забавя по някаква причина, се и ускъпява. И ето защо смятам, че когато става дума за събирането на информация, все още има твърде високо ниво на грешките. Всяка година докладчиците се изказват в това отношение и всяка година промените са нищожни, ако въобще се случват. Така че добре е да разгледаме нашите системи, за да се подобри положението за бъдеще. Благодаря. Тимати, бих искал да гласуваме на време в 9.40. Господин Езек е докладчик сянка от името на Алде и след това ще гласуваме по доклада на госпожа Маковай. Господин Язък, благодаря, господин председател, уважаеми колеги. И аз искам да приветствам направеното от докладчика. Тя прави много добър анализ на процедурата по освобождаване от отговорност. Естествено, ще разгледаме и в по-големи подробности тези доклади. За сега искам да кажа само едно нещо. Нещо, което ме порази. Става дума за дейността на Фронтекс. Европейската сметна палата разгледа един проект, свързан с покупка на 4 хеликоптера. 75% от работата, от експлоатацията на тези хеликоптери ще бъде или е трябвало да бъде за наблюдение на границите. Оказва се обаче, по силата на заключенията на Сметната палата, че само 25% от експлоатационното време на тези хеликоптери е било посветено на определената цел, а именно наблюдение на границите. Съответно, трябва да гарантираме, че когато се финансират европейски проекти, има и някаква полза от това за Европа. Очакваме с нетърпение допълнителните разговори по темата и ще внесем изменения. Благодаря за това, че бяхте кратък, казва председателя. Благодаря на Силви за многото работа, която е свършила. Много накратко говорихме. Знаете, че често, когато има освобождаване от отговорност, има и много подробности, които трябва да се споменат, но времето ни притиска. Крайния срок за внасене на изменения 13 януари в 12 часа. Приемането на становищата в Либе трябва да стане на 5 февруари. Така, мисля, че можем да преминем. Нататък Силви, искаш ли да кажеш нещо? Съвсем набързичко благодаря първо на докладчиците в Сянка. Аз много добре работих с тях. Искам да кажа на Карлос, че съм напълно съгласна за изпълнението на бюджета, закъсненията, неразплатените задължения. В бъдеще трябва да работим наистина по тези ключови за нас въпроси. На Софи ще отговоря че не мога да взема отношение по данните за пътниците на холандски, но така или иначе тук става дума за доклад за изпълнението. А сега да се говори по същество за данните за пътниците на национално ниво, това е нещо друго и тук ще трябва комисията да даде обяснение с оглед на новата информация. Аз разбира се обръщам внимание на трудността в предоставянето на информация в някои случаи. Може би са необходими нови формати. Отговарям и на господин Язек за хеликоптерите на Фронтекс със същия аргумент. Благодаря, Силви. Наистина страхотна работа. Колеги, да преминем към гласуването. Всички ли приготвиха своите карти за гласуване? Има двама колеги. Госпожа Маковей идва насам. Um, Колеги, всички, които все още не са приготвили своите карти за гласуване, и тези, които няма такива, ще могат да гласуват сдигане с дигане на ръка, като това ще бъде изключение само за днешния ден, за днешното гласуване. Може би ще трябва да изчакаме няколко минути, докато госпожа Маковей дойде. Единственият проблем с моя план, с моя план да вървим на време с дневния ред е когато докладчикът не дойде на време. Ah, okay.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 Колеги, моля за внимание. Моля за внимание, колеги. Само за една минутка. Колеги, колеги, моля за внимание. В началото на нашето заседание направих едно съобщение, но от, тогава се присъединиха още членове на нашата комисия и затова искам да използвам отново възможността да направя съобщение на председателя. Казах, че ние всички сме натъжени от терористичната атака вчера в Париж – Разбира се, ние се чувстваме на жертвите и в 10.45 ще има минута мълчание на гората Симон Вайл отвън. Поискаха разрешение от присъстващите колеги в началото на заседанието да прекъснем зас... нашето заседание в 10.45 и да се присъединим. Така че взехме решение да прекъснем в 10.45 всички колеги имат право да отидат да, да присъстват на тази минута мълчание и след това в 11 да се върнат и да продължим нашата работа. Някои колеги, най-вече от Франция, изразиха своето възмущение от атаката вчера. Ние като комисия Либе имаме особена отговорност в тази област. Много от вас са наистина засегнати от това събитие. В началото на нашето заседание направихме тези коментари, но тъй като много от вас се присъединиха по-късно, искам отново да съобщя, че в 10.45 ще прекъснем и ще се съберем пред агората Симон Вайл. Благодаря за вниманието. Когато госпожа Маковей се присъедини към нас, ще започнем с гласуването. Благодаря. entschuldige. Господин председател, извинявайте. Не, не, не е нормално над 100 депутати да чакат един. Време е за гласуване. Това е важен момент и мисля, че трябва да започнем. Добре, започнахме. Колеги, преминаваме към гласуването. Имаме 17 изменения. Изчакахме достатъчно и преминаваме към гласуването. Параграф А, изменение 1. Изменение 1, колеги. Кой е, кой е за изменение едно? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Въздържали се. Отхвърля се. Е, ще проверим. Започваме с гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 7. А, извинявайте, 6. За. В момента сме на изменение 6. За. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7, изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се, извинявайте. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се.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 И окончателното гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. за, 6 против, 11 въздържали се. Приема се. Благодаря. Преминаваме към точка 16. Ако възнамерявате да си тръгвате, моля да го направите по-тихо. Колеги, ако си тръгвате, колеги, моля да го направите бързо и тихо. Um, колеги, преминаваме към обмяната на мнения относно Европейския омбудсман. Имаме представители на Европейската комисия и на надзорния орган на Европол. Моля да седнете. Моля ви, колеги, за внимание. Госпожа Орайли наскоро ни информира, че омбудсманът приключи работът на една анкетна комисия относно публичния достъп на документ във връзка с споразумението за програмата за проследяване на финансиране на тероризма и работата на надзорния орган. Искам да поздравя госпожа Орайли, европейския омбудсман, това е първия път, в който тя присъства на заседание на Либе. Искам да й дам думата, за да представи този въпрос пред депутатите. Имате думата, госпожо Орайли. Добро утро, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря за комисията да говоря днес пред вас. Това заседание се провежда с оглед на трагичните събития в Париж от вчера и от името на моите колеги искам да изразя моите съболезнования към семействата на всички хора, които са засегнати от това трагично събитие. Това е много сериозен проблем, И, но днес ще говоря за вас, пред вас за Европол. За първи път Европейският омбудсман не получи право да получи документ от Европейска институция, въпреки че беше гарантирана пълна конфиденциалност във връзка с работата на анкетната комисия. Това Работата на омбудсмана е да гарантира спазването на определени права на европейските граждани. Трябваше да получа доклад във връзка с програмата за проследяване на финансирането на тероризма, така наречено TFTP споразумение. То е сключено през 2010 и определя разпоредби, че Европейският съюз трябва да има възможност да проследява финансирането на определени туристични действия. Става въпрос за организация от Белгия, наречена SWIFT. Някои от представените данни бяха използвани успешно за разкриване на престъпление и за предотвратяване на други допълнение, държавите членки на ЕС могат да търсят съдействие, за да предпазят своите граждани от терористични действия. Предоставянето на данни чрез SWIFT стана единствено защото Европол разреши предоставянето на данни на САЩ. САЩ трябва да спазват споразумението относно неговия обхват, прозрачност Що се отнася до предоставянето на данни, наистина съществува прозрачност. През 2013 получихме оплакване от граждани на ЕС е относно обработването на молба до Европол относно достъп до информация във връзка с изпълнението на споразумението между ЕС е и САЩ. Става дума за вторият мониторингов доклад на съвместният надзорен орган. Той се състои от членове на надзорните органи по защита на данните в държавите членки на ЕС. Съхраняването и използването на данните на Европол не трябва да нарушава основните права на ЕС. Европол отказа публичен достъп и тъжителят се оплака в моя офис, като съответно ние започнахме анкет, анкета по въпроса. Инструктирах моите служители да проверят документите, дали Европол е изпълнил коректно всички изисквания за достъп до документите. Това е нормална процедура, която се изпълнява без затруднение през последните 20 години. Европол обаче Европол не успорва правото на омбудсмана на достъп до документите. Напротив, Европол съдейства на омбудсмана, като даде съгласие за достъп до документите в условията на конфиденциалност. Все пак, според Европол, техническите въпроси между комисията и ЕС, член 49 от програмата за проследяване на финансирането на тероризма позволяват на Европол преди да им предоставят на омбудсмана или на други институции какъвто и да било достъп, трябва да има разрешение, като такова разрешение не беше дадено на Европол. Що се отнася до споразумението TFTP между ЕС и САЩ, то трябва да бъде спазвано. Техническите възможности, които са необходими е, за подпомагане на верифицирането на процеса от страна на Европол са част от споразумението между САЩ и ЕС. Само три дни преди изпълнението на споразумението това беше направено, като парламентът нямаше възможност да упражни контрол върху това. Това включва информация за типа и категорията на съобщенията, които се обменят или между страните членки на ЕС или други страни. Директорът на Европол обясни, Във връзка с член 228 от договор за функциониране на Европейския съюз, че трябва да поиска разрешение и да се покажат тези документи на омбудсман. Европейските власти отказаха това разрешение, като казаха, че изискванията не са изпълнени. Пред 2008 Европейският парламент в съгласие с съвета измени правата на омбудсмана относно специфичния достъп до конфиденциални документи. Омбудсманът е длъжен да третира тези документи конфиденциално. В този случай Европол и омбудсманът постигнаха споразумение за предоставянето на такива документи. Трябва да се вземат такива предпазни мерки при инспектирането, при контрола на конфиденциални и секретни документи. Тази процедура е била спазвана много пъти между е, Европол и моя офис. Какво е сегашното положението? След като парламентът прие TFT споразумението, това позволява на европейските власти да не предоставя документи, независимо, че омбудсманът има право да извършва такава проверка. Омбудсманът няма да може да упражнява тези свои правомощия в този случай. Не сме проверили документите и не можем да направим оценка дали те трябва да бъдат представени или не. Възможно е да е точно така, но в тези документи се съдържат известни данни за САЩ и вероятно тези документи не трябва да бъдат предоставени. Трябва да се каже, че това е документ от европейска институция, а не е проистича от трета страна. Разбира се, той съдържа информация, която проистича от трета страна. Целта на доклада, доколкото аз разбирам, е да се провери, че TFTP споразумението, що се отнася до ролята на Европол, изцяло спазва правата на американските граждани. не можахме да упражним своите демократични правомощия и да спазим своите задължения по договорите. Комисията си кореспондира с моя офис по този въпрос миналия месец, за което благодаря. Комисията каза, че преди е, да бъде предоставена класифицирана информация е един от най-важните принципи за споделяне на данни с САЩ е те да бъдат предоставени по най-безопасния и сигурен начин. Тук не ставя за предоставяне на публичен достъп, а дали омбудсманът има правомощия да изпълнява своите демократични контролни функции. Господин председател, накрая искам да кажа следното. Парламентът трябва да помисли дали трябва да се спазват споразумения, които пречат на офиса на омбудсмана да изпълнява задълженията вменени му по договорите. Тези споразумения трябва да бъдат обект на промени при необходимост. Комисията трябва да може да ги предоговаря, без да се налага предоговаряне на цялото споразумение. Що се отнася до TFTP споразумението и подобни споразумения, те трябва да включват специални разпоредби, за да може омбудсманът да изразява и представя своите резерви при необходимост. Трябва да се направят и изменения в бъдещи такива споразумения, да могат да се включват въпроси от техническо естество. Трябва да бъдат изключени всички разпоредби, които да ограничават правомощията в тази връзка. Накрая искам да подчертая, че депутатите трябва да подкрепят публичния достъп в, този, в тази връзка. Споразуменията с САЩ позволява да създават специални комисии, които да искат достъп до конфиденциална информация, за да могат да се упражняват правата на демократични резерви. Благодаря ви за вашето внимание по този въпрос. Благодаря. В 10.45 трябва да направим почивка. За това нека да сме кратки. Имаме първо госпожа Пелиндо, след това още трима оратори. Ще призова всички за краткост. Благодаря ви. Аз представлявам органа за контрола на Шенген. Тук, както виждате, са и други колеги. Пол Брайтън, те участваха в проверките. Преди доста години всъщност започнахме обсъждането на този въпрос. Принципно е необходимо да се има предвид, че 2009 година имаше решение да се дадат повече правомощия на Европол и също така да се контролира доколко действията са законосъобразни. Тези инспекции се извършват вече години наред. но така или иначе, като контролиращ орган, ние много трудно можем да дадем положителен отговор на искането на парламента. До някъде в тази област съществува неяснота, защото част от информацията е публична. но няма елемент, който да подлежи на демократичния контрол на парламента. 2012 година ние отговорихме на парламента, че можем да гарантираме достъп до нашия доклад, но единствено за парламента. Това не може да бъде публичен достъп. Това са поверителни данни, свързани с държавна тайна. Следователно, процедурата е много специфична. Ще кажа обаче, че няма конкретни норми, няма предвидена процедура по закон, за това и проистичат съответните трудности. По-скоро става дума за едностранно тълкуване на споразумението. На това обръщаме внимание и в доклада ние казваме, че нормите не са достатъчно ясни. В момента се работи и по правното основание за Европол, както и цялата съвкупност от данни. Може би това е и удачният момент да се направи преглед на някои от конкретните разпоредби и да се види как да се уреди от правна гледна точка контрола. Принципно демократичният контрол трябва да е възможен. Благодаря. Сега нека чуем и колегите. Софи благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата, тъй като госпожа омбудсмана спомена член на Европейския парламент, когато познавам много добре. Първо, разбира се, нека ви благодаря за задълбочената работа. Благодаря на омбудсмана, благодаря за подробния доклад. Жалко е, че на нашата комисия и трябваха 4 месеца от получаването на писмото на омбудсмана, за да организира обмен на мнения. Надявам се в бъдеще да работим по-динамично. Вие казахте, че парламентът няма конкретно правомощие тук, но така или иначе, всичко подлежи на взаимна проверка. Не може нещо да се изключва от демократичния контрол. Когато парламента даде своето съгласие по споразумението SWIFT, ние се водехме от разбирането, че ще можем да проследяваме изпълнението на споразумението. Сега се оказва, че това е невъзможно. Мисля, че това е много лош прецедент и за други международни споразумения, от които се искат да подкрепим. Имам две наблюдения. На първо място ми се струва, че основният проблем е свързан с техническите модалности, договорени от комисията. В това отношение искам да чуя правната служба. Искам да знам доколко комисията всъщност има право да договаря по начин, който отменя някои от правомощията на омбудсмана, залегнали в договорите. Има ли такива права комисията? Ако няма обаче тези технически модалности, договорени от нея, не би трябвало да са правно обвързващи. Има и нещо друго. Мисля, че за бъдещите международни споразумения би трябвало комисията да информира Европейския парламент за предпочитане преди да се сключи споразумението това, ако комисията смята, че разполага с такива правомощия. И нещо друго. Както каза и предходния оратор, ние нямаме нормите за класификация на документите. Не знаем как точно да бъдат засекретени. Аз самата съм се обръщала към съда по този въпрос за засекретяването на документите, Европейския съд е, дава същия отговор като омбудсмана. В такъв случай какво можем да направим ние като парламент, като обикновени европейски граждани, за да извършим проверка? Накрая, господин председател, бих предложил да изискаме становището на правната служба по изложените от мен въпроси. Благодаря ви, Софи. Нека напомня на колегите, че ние всъщност поискахме становището на правната служба, то скоро ще бъде представено на наше заседание. Уважаеми колеги, много е малко времето, което остава до 10.45, за което съжалявам наистина, но искам да разполагаме с време и да стигнем за едноминутното мълчание. Затова призовавам колегите да се ограничават до две минути. Аксел. Благодаря. Благодаря на всички колеги на всички сътрудници. По тази точка трябва да попитам. Срещу какво е насочено това оплакване? За това, че Европол е работил правомерно, съгласно изискванията, или срещу законодателя, защото е приел противоречиви неща, които по някакъв начин водят до конфликт и които ние трябва да опитаме да разрешим крайна сметка винаги стои въпросът между публичния достъп и конфиденциалността на документи. Кое е по-важното? Това е въпросът. Но постоянно стигаме до решение, че това е системна грешка, нямаме структура и в крайна сметка трябва да намери механизъм. Не знам дали правната служба може да въведе някакъв механизъм, който да ни доведе до някъде. Мисля, че трябва да го постигнем в рамките на междуинституционално споразумение или международно споразумение. Трябва да бъде заложено в такива споразумения. Според мен, правилно е Европол да отказва достъп на, до такива документи, защото в противен случай няма да действа правомерно. Общият надзорен орган има същите задължения за поверителност. Вероятно, това са най-добре контролираните и наблюдавани договори. Стигаме и до доклада по член 66, имаме и член 13, който урежда контрола. Според мен обаче става ясно, че ни липсва механизъм как да се подхожда по тези въпроси. Комисията, ние, законодателят, има задължение да намери такова решение. В момента обаче не виждам защо Европол да е направил нещо неправилно. Господин председател, за мен е абсолютно ясно, че в този конкретен случай институциите са следвали разпоредбите на споразумението, клаузите на споразумението. В това няма никакво съмнение. По-скоро въпросът е дали подходът към тези споразумения е удачен. И едва ли е необходимо да обсъждаме конкретното споразумение и техническите модалности, за които става дума в писмото. Във всяко споразумение има различни технически условия. Понякога нивото на поверителност и сигурност е завишено, понякога не е Принципно парламентът би трябвало да има достъп до документите, но според мен основният проблем са клаузите на споразумението. От правна гледна точка, след като са подписани тези клаузи, е трудно на по-късен етап да се казва, че те не ни харесва. За съжаление, парламентът не е достатъчно запознат тук Ясно е, че техническите му данности са важни, така че наистина очаквам бъдещото становище на правната служба и принципно при бъдещите споразумения е необходимо да помислим как да се работи така, че ние да имаме право да извършваме проверка и на документите, и на споразумението. Това е най-важното за нас. Благодаря ви, Карлос. Благодаря ви. Първо искам да благодаря на госпожа Орайли за присъствието и днес. Аз поделям нейната тревога, защото не може заради техническите му данности нашите институции да не си вършат работата. Вие като омбудсман съвсем правилно посочвате проблема. От моя гледна точка трябва да помислим за три фактора. На първо място, както вече се спомена, е поискано правно становище, ще видим какво ще бъде то и дали има отговор на въпроса доколко комисията всъщност е имала право да одобри такива технически модалности. Ако се окаже, че не е имала такива права, ние можем да оспорим самите модалности. И парламентът също така може да поиска от комисията договаряне с други партньори. Не може да се пречи на институциите ни да работят. Ако се окаже обаче, че комисията е действала законосъобразно, какво можем да направим? Ако се окаже, че сме свързани ръце, в бъдеще трябва да бъдем много по-внимателни при гласуването на международни споразумения. В противен случай се оказва, че ние гласуваме и след това, чрез технически условия, комисията може всъщност да измени споразумението. Благодаря. По този начин ние се лишаваме от правомощия. Ян има думата сега. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на госпожа Орайли за доклада и обяснението. Аз самият също съм съгласен Става дума и за собственото ни решение по споразумението. Когато го подкрепихме, първо, нека ви напомня, че го отхвърлихме всъщност, защото смятахме, че то не съдържа достатъчно предпазни клаузи. След това се включиха резервите по Европол, но накрая приехме споразумението. А сега какво се оказва, както разбираме от омбудсмана, оказва се, че ние дори не можем да проверим доколко се изпълняват предвидените предпазни клаузи, защото нямаме достъп до конкретните факти и не се разбира дали Европол всъщност не е принуден да изпраща всичко, което му поиска Министерство на финансите в САЩ. Всъщност, покрай този въпрос за първи път много хора разбраха, че Европейския парламент съществува и се бори за техните права. Ако ако се предадем лесно, то всички хора, които тогава разбраха, че Европейския парламент се грижи за тях, ще загубят доверието в нас. Не бива да забравяме, че съществува такава опасност. Съгласен съм, с тези, които казват, що се отнася до достъпа на институциите до документи, че е необходимо да помислим за промяна на процедурата, ако сегашната не ни дава възможност за контрол. Оказва се, че съществуващите норми не отговарят на интересите на парламента. Дори националните парламенти имат много по-големи правомощия – за контрол от нас. Ако се обърна към германския Бундестаг, те ще могат да ми кажат какво се съдържа в документа. Трябва да променим правилата. Благодаря. Господин Пойнт, благодаря. Първо трябва да благодаря, разбира се, на госпожа Орайли за отлично извършената работа и за препоръките, включени в доклада. На второ място ще кажа, че разбирам всички проблеми, свързани с информацията и нейното засекретяване, но споделям и изразените тревоги. На трето място Разполагаме със съвместния надзорен орган, но и от други разисквания оставам с впечатлението, че ролята на този орган не се изпълнява, както бихме очаквали. На четвърто място ще кажа, че би трябвало в бъдеще да предвидим процедури за достъпа до публични документи. Процедури, които биха били одобрени от моя парламент. И накрая – Необходимо е да отправим въпрос към комисията, доколко е възможна промяна на техническите условия по споразумението. Да, наистина ще помоля и комисията да се изкаже. Бергит Сипел. Благодаря, господин председател. След предишните оратори мога да бъда много кратка. Първо, тук не става дума за публичен достъп до документи, а става дума за това, че нашите институции не са били в състояние, били са, било им е отнето правото да извършат проверка. Тук не става въпрос за публикуване на документи. Второ, във връзка с други законодателни процедури винаги сме казвали колко опасни са тези технически модалности. В областта на защитата на данните е малко по-различно. Има и разпоредба за предоставяне на информация. Но техническите модалностите всъщност не са чисто технически въпроси, а имат политическо влияние. Не може да не може да се договаря споразумение. Добре, имаме възможност за контрол и тогава, без нашето знание, без да можем да направим каквото и да е било, да се изключва споразумение между комисията и органи на ЕС, да се, да се договарят неща, които са недопустими. В бъдеще или в споразуменията трябва да се вписва и ясно, че вече не могат да се правят допълнителни технически изменения или ако все пак трябва да бъдат направени такива, тази комисия трябва да бъде информирана, за да можем да обсъдим въпроса и да гласуваме, да бъдем съгласни. Не знам дали в рамките на тази процедура можем да променим нещо, но за бъдещи процедури това трябва да бъде урок – за да можем да изясняваме допълнителни мерки. Благодаря, Бригит. Краца. Благодаря ти, Клод. Много е хубаво, че тази сутрин провеждаме дебата с омбудсмана и с Европол. Защото става дума за това, че на европейска институция не се позволява да направи проверка на европейски документ. Не и се дава този достъп. Подкрепям мнението, че ни трябва становището на правната служба. След това ние обсъждахме непрекъснато предпазните клаузи на споразумението, след това се оказва, че са изменени техническите му данности и те дават право на трета страна да ограничи демократичния контрол. Това трябва да ни послужи за урок. А от комисията да се поискат разяснения. защо след всички проведени дебати комисията е дала такива права на трета страна. Знаете, че тогава посланието на парламента беше ясно. Трябва да има демократичен контрол, възможност за проверка. Не разбирам обаче какъв е бил мотивът на комисията да се променят тези технически условия. Може би третата страна е щяла да отхвърли споразумението без тях, но мисля, че това е трябвало да се обсъди с парламента. Благодаря, Софи. Пак ли искате думата? Много накратко обаче. Само за половин минута след изказването на Биркит. Ако се направи правен анализ, трябва да се зададе въпроса дали възложените правомощия на омбудсмана съгласно договора определят прозрачността в този случай като техническа модалност. Крояца би отговори и за делегираните актове. Вижте, нямаме време, за което се извинявам. но и е разбираемо при случилото се. Ще дам думата отново на нашите оратори тук. Госпожа Орайли, отново ви се извинявам, че ще трябва толкова накратко да говорите. No, I, I uh, Благодаря. Разбирам, че не разполагате с време, особено тази сутрин ще бъде кратка но вашите колеги са абсолютно прави, не става дума за публичен достъп. Проблемът е, че чрез техническите условия, които не са били представени на парламента, парламента не е запознат с тях, САЩ всъщност е получил правото да спре демокра... изпълнението на демократичния контрол на европейските институции – за това трябва да се помисли за промяна на техническите му дености по споразумението. Благодаря. Вие искате ли да направите коментар? Благодаря. Съгласна съм с казаното. Много е важно да имаме становище от е, името на правната служба и да видим къде може да се внесат подобрения. Парламента играе ролята на законодател и съответно би следвало да има пълни правомощия и права на действие. Същото въжи и за националните парламенти. Всички парламенти трябва да имат право да разглеждат документи с всякакъв характер, дори и те да са свръхсекретни. секретни имаме пропуск, празнина в процесуалната уредба и този пропуск трябва да се запълни. Като независим наблюдател на тези дейности, ние сме сериозно притеснени. И ние нямаме достъп, право на достъп до документи, в чието създаване сме участвали. И така стигаме до много сериозни проблеми е, за нашата работа. Нещо, което вече споменах, ще повторя. Трябва да се провери дали член 4 от споразумението се спазва. Става дума за техническите разпоредби и за разпоредбите за изпълнение. Ако погледнете обществено достъпната част на доклада, ще видите, че има стратегически насоки, които трябва да се спазват. И е добре те да се спазват наистина, когато се договарят и бъдещи споразумения от този род. И сега представителите на комисията, Луикси Маглиони, може ли да отговорите най-вече на въпроса на господин Бони? Благодаря. Аз съм представител на Генерална дирекция правосъдие и вътрешни работи. Много благодаря, госпожо Орали, за вашия доклад, за вашата работа. Трябва да кажа, че като цяло нашето сътрудничество с вашата институция е много добро. И искаме така да продължаваме и за в бъдеще. По този конкретен случай съжаляваме, че вашите служби не се допълнят Питаха до нас, тъй като ние сме правната страна, която представлява Европейския съюз в това споразумение и съответно носим отговорност за надзора. Е, съответно, ако бяхме провели двустранни разговори, щяха да се разсеят всякакви съмнения. По отношение на правото на вето и техническите условия или модалности, нека да кажем нещо и то е много конкретно. Отхвърляме идеята, че на САЩ е дадено право да налага вето. Защо? Подобно право що се отнася до обмена на класифицирана информация, засяга принципа на съгласие на третата страна. Това обаче не проистича от техническите модалности. То е част от регламента от 2001 година за достъпа до документи. Има и решение на съвета, свързано с боравенето с класифицирана информация в рамките на Европейския съюз. Това са задължения, които са много важни. Е, между другото, този принцип е заложен и в е, междуинституционалните споразумения за сътрудничество между парламента и съвета, последното от миналата година. Тези разпоредби са изключително важни и те трябва да се спазват, когато става дума за обмен на класифицирана информация. Техническите модалности не създават нови задължения, от тях не проистичат е, освен това и нови права Правното основание за принципа, за който говорим, не са техническите условия. Както вече споменах, тези технически модалности, според нашите правни служби, могат да се добавят към много голям брой международни споразумения, но те не пораждат подобно задължение. Те просто правят съответните технически разпоредби и условия оперативно възможни. Например, броя на срещите и така нататък. И накрая, но не и на последно място, нека да кажа, че напълно подкрепяме призивите, които чухме, а ги чухме и не само в тази зала, че трябва да се генерира да се здобием с необходимия капацитет, не на последно място човешки ресурси, за да се справяме с подобни случаи и да третираме класифицираната информация както трябва. Председателя, разбирам, че госпожа Орайли иска да отговори на казаното, но времето наистина ни притиска. Трябва да отговорите, разбирам. Бъдете съвсем кратка, моля ви. Да, съвсем накратко. Мисля, че цари объркване. От една страна имаме достъпа до документи, от друга страна имаме правото на Европейския омбудсман да разглежда съответните документи и правото на омбудсмана да следи дали се предоставя достъп до документи. Това право е изключително важно. Благодаря за това, че бяхте толкова кратка, госпожо Орайли. Основният въпрос тук е да се гарантира, че всички институции имат съответните права и правомощия и че те се спазват. Виждам, че колегите вече напускат залата. Сега ще отидем, за да почетем паметта на загиналите с минута мълчание. Ще продължим след това с точка 17 от дневния ред. Ако се наложи да закъснеем, ще продължим тогава, когато всички колеги са се върнали в залата, някъде около 11 часа може би. Сега обаче обявявам кратка почивка и ще отидем пред сградата на парламента. Благодаря. get started. Yes. Uh, Уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Нека да не се бавим повече. Знам, че някои от вас се погрижиха да дойдат на време. Тук, в залата. Започваме работа, защото знам, че някои колеги ще трябва да хващат влакове и самолети към къщи. Благодаря ви за търпението. Тази сутрин а, имахме не радостен повод за отбелязване. Точка 17 е последната от дневния ни ред. Тя е свързана с решението на съда от 8 април 2014 година. Уважаеми колеги, моля ви, нека да разгледаме последната точка от дневния ред. И така, става дума за представяне на становището на правната служба на Европейския парламент във връзка с решението на съда от 8 април 2014 година. То пък е свързано с директивата за съхраняване на данните. Ще дам думата на господин Мури, на госпожа Поспишилова. Те са от правната служба. След това ще дам думата на колегите, първо на координаторите и след това на останалите депутати. Първо ще дам думата на господин Мури, на госпожа Поспишилова. След това ще дам думата на членовете на комисията. Ако ни остане време, ще дам думата и на представителя на Европейския орган по защита на данните. И така, първо ще дам думата на господин Мур, ако е готов. Готов ли сте, господин Мур? Там сте. Заповядайте. Благодаря. Както знаете, Европейския съд се произнесе през април 2014 година, когато става дума за цифровите права. Съда обяви че директивата е нищожна. Става дума за директивата за съхранение на данните. На правната служба бяха зададени въпроси, свързани с последиците от това решение. Тук има два аспекта. Има набор от въпроси, свързани с последиците от решението за европейското законодателство и втори набор от въпроси, относно последиците за националното законодателство. Ако позволите, ще разделим отговорите на тези въпроси. Първо аз ще говоря за европейското законодателство и след това моя колега ще говори за последиците за националното законодателство. Сега по европейското законодателство. Преди да отговорим на въпросите, даваме аргументи от общ характер във връзка с решението. На първо място трябва да се каже, че съда се основава на хартата на основните права, особено член 7 и 8, правото на лична неприкосновеност във връзка с защита на данните. Има позваване и на съответния член, който говори за защитата на основните права. Съответно, първият въпрос, който трябва да си зададем е дали има последици за други закони, за друго законодателство. Тоест, може ли да се приложи хартата и в други случаи? Тук няма проблем, тъй като хартата винаги се прилага, когато се приема европейско законодателство. Когато обаче държавите членки приемат закони, не винаги хартата се прилага. Според хартата това се случва само когато държавите членки прилагат европейско законодателство. Колегата ще говори по този въпрос малко по-късно. Що се отнася до това дали хартата се прилага, когато става дума за конкретния казус, тук не става дума за прилагането на член 7 и 8. Очевидно е, че е имало сериозно нарушаване на правото на лична неприкосновеност и правото на защита на данните. Съвет, съда по-скоро се е произнесъл. Тук не е имало кой знае какви противоречия. Проблема идва, когато се засяга член 52. Там се говори, че трябва да има обосновка всеки път, когато има нарушаване на основните човешки права. Тук става дума за теста за необходимост и съразмерност. Точно в този случай съда обаче сметна, че директивата за съхранение на данните трябва да бъде обявена за нищожна съда не намери достатъчно основания за съществуването на тази директива. Съда казва, че тази конкретна директива не разполага с ясни и точни правила относно защитата на данните. Тя не ограничава намесата само до най-необходимото и не дава минимални гаранции. Интересно да се отбележи, че Съда изрично се позова на много случаи, които е разглеждал Съда по човешките права в Страсбург. Точно по този конкретен случай това е нещо обичайно, то отговаря на договорите и на хартата. Интересно е обаче, че съда се позовава на конкретен брой случаи, които са разглеждани в Страсбург и които са посветени на така нареченото общо наблюдение. Съда говори за необходимостта от минимални гаранции, от прозрачност, от ясни разпоредби в това отношение – Съда в Люксембург на практика приравнява съдебната практика, собствената си съдебна практика към съдебната практика на съда от Страсбург. Тъй като съда от Страсбург разглежда много различни въпроси и мерки, свързани с наблюдението, не само посветени на защита на данните, можем да очакваме, че Съдебната практика на съда от Люксембург също ще се прилага и към тези други области извън защитата на данните. Тоест, тази практика ще се прилага като цяло за наблюдението. И ето защо правната служба на парламента смята, че ще има последици от това решение, които ще излязат извън рамките на конкретната директива за съхранение на данните. Ето защо решението смятаме, че е изключително важно. Особено когато става дума за законодателство посветено на следенето или наблюдението. Когато казваме, че ще има последици, това не означава, че друго законодателство на Европейския съюз автоматично ще бъде обявено за нищожно. Ние обаче казваме, че Европейския съд задава практика метод за тълкуване на законодателството в светлината на хартата. И с оглед на съдебната практика на съда от Страсбург се вдига летвата много високо. Правилата трябва да са ясни и точни, няма да се приемат неясни разпоредби и съответно голяма отговорност пада на плещите на съзаконодателите, за да се гарантира, че ще има достатъчно добри гаранции. Ето защо всеки конкретен случай от тук нататък ще трябва да се оценява отделно по силата на този нов метод. И ето защо смятаме, че това решение е важно и то ще има последици за европейското законодателство. Това искам да кажа за момента по въпроса за европейското законодателство и сега ще дам думата на колегата. Тя ще говори за националното законодателство. Благодаря, господин Мур. Госпожа Поспишилова, нека сега да отговоря на втория набор от въпроси. Въздействието на това решение върху законите в държавите членки. Самото решение не засяга пряко действителността на някои национални мерки. Повтаря оратора това, което каза. Не се засяга действителността на някои национални закони с цел прилагане на директивата, но това решение вече породи последици с друг характер за законите на държавите членки. Първо, за държавите членки вече не е на лице задължение, а просто възможност да запазват и съхраняват данни в сектора на електронните комуникации. Те ще имат възможност да отменят своето законодателство в това отношение. До сега това не беше възможно. На следващо място, ако една държава членка реши да запази своето законодателство за съхраняване на данните в тази област, то трябва предварително да се разгледа дали това законодателство може да остане в същия си вид или трябва да се промени, за да се изпълнят изискванията, очертани от съда в неговото решение. Какви са националните мерки, които евентуално ще бъдат засегнати от това решение? Тъй като решението се основава на хартата и аргументите на съда могат да бъдат приложени спрямо националните мерки, то трябва да се вземе предвид дали хартата се прилага в държавите членки. А хартата се прилага в държавите членки, само когато те прилагат на практика европейско законодателство. Съответно, ако конкретно национално въвежда европейско законодателство в съответната страна, ще трябва да се зачита правото на лична неприкосновеност и правото свързано с защита на личните данни. Трябва да се отчитат всички критерии, които се очертават в решението, а именно да има съразмерност, да има ясни и точни правила и освен това трябва намесата да бъде минимална и да има въвеждане на минимални гаранции. Ако националното законодателство не зачете в пълна степен тези изисквания, то ще трябва да бъде променено. Има примери с няколко държави членки, които се споменат в нашето правно становище, в които след решението на съда властите вече са започнали да разглеждат съответните национални норми, да ги преразглеждат. В много държави членки, освен това, националните конституционни съдилища не се поколебаха да обявят вътрешното законодателство за недействително. И с оглед на това решение можем да очакваме, че ще има все повече такива случаи в държавите членки. Основният въпрос тук е да се определи дали националните мерки за съхранение на данни все още прилагат национално законодателство, дори да не транспонират директивата, тъй като тя вече е недействителна. Нашия анализ показва, че това е така. Що се отнася до националното законодателство за съхраняване на данни в сектора на електронните комуникации, то попада в приложеното поле на член 15 параграф 1 от директивата за личната неприкосновеност и съответно трябва да се отчитат всички условия и ограничения, които са налични в тази разпоредба. Що се отнася до мерки за национално съхраняване на данни в сектори извън електронните комуникации, според нас тези мерки ще бъдат подвластни на директива 9546. Тези две разпоредби позволяват на държавите членки да ограничат а, приложното поле с цел а, приемане на мерки, например, когато става дума за националната сигурност и предотвратяването на сериозни престъпления. Ето защо държавите членки в този случай ще трябва напълно да вземат преди и да зачитат решението на съда. Същото въжи, когато става дума за масово събиране на данни за целите на правоприлагането. Ако от друга страна обаче се установи, че тези национални мерки, които се приемат, не прилагат европейско законодателство, то хартата няма да се прилага спрямо от тези мерки и като резултат решението по този конкретен случай няма да засегне евентуалното законодателство. Трябва да се добави обаче, че това законодателство трябва да зачита основните човешки права, е, тези права, които проистичат от националните конституции и всички документи посветени на човешките права. И, както каза колегата, тъй като има сериозни прилики между правната практика на съда от Люксембург и съда от Страсбург, очакваме, че няма да има кой знае каква разлика в тълкуванията по отношение на казуси, възникнали в областта на личната неприкосновеност. Допълнителни подробности може да получите, ако прочетете нашето становище и ние ви благодарим за вниманието. Благодаря, казва председателя. От доста време чакаме вашето становище. То е доста полезно за нашата работа. Ние ще имаме нужда от инструментариум, за да знаем какво да правим, когато приемаме бъдещо законодателство в тези области. Ще дам думата сега на колегите. Те ще кажат какво смятат. Започваме с господин Тимати Кърпхолп. Господин председател, искам да се концентрирам върху решението на Съда на Европейския съюз. То е наистина много е важно да получим допълнителни предложения, за да могат държавите членки да имат възможност да се борят с, с сериозни престъпления. Трябва да има ясна правна рамка. За щастие обаче Съдът на Европейския съюз постановява решения, които не са особено полезни. Да, решенията са полезни наистина, но самото им съдържание не е полезно. Използването на данните не издържа теста за пропорционалност. И доколкото чувам, съдът не дава специфични насоки какъв срок на съхранение би бил пропорционален. Доброто решение трябва да дава някакъв подход за бъдеще – а да не дава възможност за постоянно тестване на правната система, за да се види в какъв момент точно се постига искането за пропорционалност. Някои държави, включително Великобритания, приемат европейските закони, за да а, запълнят така наречения вакуум. Например, законът на Великобритания за съхраняване на данните който беше прият през 2014, точно преди лятната почивка, създава правила за съхраняване на данни, които са сходни с тези от директивата. Те могат да бъдат прилагани в Великобритания. Има обаче много държави, които не правят същото и там все още се очаква съответното развитие. Трябва да подходим към този въпрос известна а, спешност, да хвърлим светлина върху въпроса за пропорционалността. Съществуват опасения и съмнения от страна на съда от общ характер, които трябва да бъдат отстранени. Една от причините, казва председателят, да имаме правно становище е да установим а, дали държавите членки биха могли да последват примера на Великобритания. Разбира се, въпросът за спешността също е важен държавите членки трябва да ни помогнат да разберем какво е необходимо да бъде направено. Биргит, имаш думата. Благодаря. Искам да благодаря на правната служба. Ораторът изключи микрофона. трябва да спазвам реда. Не трябва да правя грешки. Аксел е първи, Бирги, съжалявам, ти ще си изкаже след това. Благодаря. Благодаря и на правната служба за правното становище. Искам само да се уверя, а и правната служба може да го потвърди, че тук става дума за едно безпочвено съхраняване на данни, без някакъв повод. Трябва да правим разлика между такова съхраняване и съхраняване на данни по някакъв повод. Не стана ясно за какво точно става дума. Освен това, винаги трябва да се има предвид и това, че безпочвеното съхраняване на данни трябва да бъде възможно, както казва и съдът, но както каза и колегата Корков, това трябва да бъде съобразено с балансиран и пропорционален подход. Може би не трябва вече да правим избор от една страна между общата сигурност и индивидуалните основни права. Трябва да намерим някакво решение, което балансира между двата подхода. Искам да напомня, че сме политическа организация и трябва да мислим как да подходим политически. Дали искаме да съхраняваме данните просто така или не искаме. Според мен, трябва да го правим, защото от една страна съществува заплаха и тя се повишава. Имаме пропуски в сигурността. Не можем и да не вземем предвид и член 6 от хартата, който дава право на сигурност. Трябва да вземем предвид и това. По въпроса как искаме да постигнем успех трябва да вземем предвид и наказателното предви... преследване, което до момента е монопол на държавата. Тези 4000 случая на проблеми с данните, изобщо нямаме възможност да проследим какво се случва с тях. Трябва обаче да вземем предвид и ролята на държавата, защото не би следвало да се стремим към съхраняване на данни, както е посочено в решението на съда. Трябва да се запитаме как да възстановим доверието на нашите граждани. Те имат оправдан интерес и когато са жертви на наказателно преследване. За това имаме нужда от този баланс и тук защото трябва да спазваме интересите и на жертвите на такива, наказат, на такива престъпни деяния. Не искам да, да, да се налага да обяснявам на жертвите или на техните семейства, че не сме използвали всички възможности за противодействие. Ние се нуждаем от съхраняване на данни в рамките на съдебната практика във връзка с хартата на основните права. Трябва да спазваме и по-нататък принципа на правовата държава. Благодаря, Аксел. Колегите, които искат да направят коментари по, относно директивата за, за съхраняване на данните, Биргит, следващия, следващия оратор. Съжалявам. Колеги, искам да ви уведомя, че ще следвам реда на записаните изказвания, а не точно по политически групи. Това е начинът по който ще действаме при подреждането на ораторите. Може и по възраст да ги, да ги селектирате, ако искате. Протестирам, казва някой от залата. Господин председател, започвам директно с становището на правната комисия. Благодарна съм, че колегата беше, се изказа преди мен, защото искам да направя забележка по темата, дали изобщо имаме нужда от събирането на постоянно голямо количество данни? Анализът на тези големи масиви от данни, дали ще ни даде по-голяма сигурност? Ако е така, то тогава САЩ ще бъде най-сигурната държава в света, а това не е така. Изобщо не е така. И ако през последните дни чувам, че не разполагаме с специализирани сили в полицията и правораздаването, за да се преследват определени криминални деяния, се оказва, че някои престъпления изобщо не се преследват, защото нашите правораздавателни органи са претоварени. Не трябва така сляпо да се съсредоточаваме само върху нови мерки за сигурност, а да вземем предвид нови аспекти за гарантиране на сигурността. Имам конкретен въпрос относно въздействието на решението на съда за съхраняване на данните. Стана много ясно, че решението въжи и за държавите членки и то най-вече когато европейските закони биват прилагани. До момента не можах да разбера, може би някой ще може да се изкаже по този въпрос, че това решение е довело до там всички държави членки, които вследствие на директивата на ЕС събират данни и са разработили свои закони, сега действително трябва да проверят своето национално законодателство и да го обновят с, съгласно решението на съда. Искам комисията да ми обясни дали при цялото съществуващо европейско законодателство, което се занимава с масивите от данни, а, всички, а в крайна сметка всички тези масиви от данни се събират без повод, след като не е посочен такъв. Какви мерки до момента е взела комисията, за да провери какви допълнителни мерки за сигурност, пояснения са необходими, за да бъдат обновени бъдещите закони във връзка с решението на съда. Доколко съществуващото законодателство ще трябва да бъде ревизирано, това не ми стана много ясно. Може би правната служба може да ми даде един кратък отговор и на този въпрос. Благодаря, Биргит. Според мен не стана много ясно дали съществуващото законодателство ще трябва да бъде променено. Вероятно ще получим пояснение, когато правната служба отново вземе думата. И затова ще помоля представителите на комисията да вземат думата по-късно и да уточнят този въпрос. Ще ни бъде много полезно да получим повече пояснения. Благодаря. Следващият оратор Софи. Благодаря, господин председател. Един урокът, който трябва да научим, че ние самите си вършим работата по-добре, когато приемаме законодателство. Аз лично през 2005 гласуват против този закон. Тогава е, чухме същите аргументи. Имаме нуждато все повече и повече. Но въпросът, който никога не получи отговор е как установяваме дали нещо е необходимо и пропорционално. Това не е политическо изискване, скъпи колеги, това е правно изискване. Така се казва в законодателството. Използването на лични данни трябва да бъде необходимо и пропорционално. И именно това е причината, в която в този случай, в много други случаи, ние винаги търсим доказателства. Не съм полицай, но си представям, че могат да бъдат представени най-различни случаи, в които данни са били необходими, а не са били налични. И причината за това е, че изобщо не са били съхранявани. Съществува една така повратна точка, в която ще са необходими доказателства дали нещо е необходимо и пропорционално. Политичес... От политическа гледна точка аз мога да кажа, че е полезно и пропорционално, но трябва доказателства. Трябва да се дадат доказателства за необходимостта и пропорционалността. Може да се окаже, че е пропорционално и необходимо да се съхраняват данни за всички в продължение на 10 години, но трябва да има доказателства за това. Ние като законодателен отговор също така носим отговорност да приемаме закони, които ще преминат изпитанието на съответствие с Конституцията и правовия ред. А що се отнася до статуса на съществуващото национално законодателство, ако съм разбрала правилно становището на правната комисия, те казват така. Тези съдебни решения не се отнасят директно до националното законодателство, защото решенията са постановени на основа на съдебната практика от Страсбург и Конвенцията за правата на човека. Ще се прилагат същите стандарти, но моят въпрос е ако в някои държавите членки националното законодателство не отговаря на тези стандарти изцяло, тогава какво? Кой ще може да се намеси? дали отделния гражданин, дали комисията може да се намеси. Ако държавите членки приемат закони, които не отговарят на изискването за необходимост и пропорционалност, кой ще а, оспори това законодателство? Какъв ще бъде механизмът? Накрая спомням си как тази директива ни беше така да се каже наложена в рамките на 3-4 месеца, защото някои държави членки го искаха. Това ставаше дума за въпросите с, с политическия натиск. Тогава държавите членки искаха европейското законодателство да работи в тяхна полза, и според мен това не е начинът по който ние трябва да приемаме закони в Европа. Благодаря. Благодаря, Софи. Преди да дам думата на Ян, искам да засегна точката за доказателствата и необходимостта и пропорционалността. Когато повдигнахте въпроса за наличието на доказателства, Трябва да запитаме правната служба какви са доказателствата, как се решава дали нещо е необходимо и пропорционално. Вижда се, че е, има реакция на определени събития. Но когато стане дума за необходимост и пропорционалност, трябва да се вземат решения в един по-сложен контекст. Решенията трябва да се вземат на основата на доказателства. А какви са доказателствата за необходимост и пропорционалност? Това е доста комплексен въпрос. Виждате, че тук реагираме на събития. Казвам, че за правната служба това се превръща в един по-комплексен проблем. Когато Великобритания прие нови, новото си национално законодателство, се взе решение, че то е необходимо. Беше казано, че то е пропорционално. По този начин се създава доказателства. Преди Ян да вземе думата, тъй като той също ще иска да засегне тази тема, това е въпрос, по който, трябва, който също трябва да бъде обсъден. Този проблем все по-често се явява пред тази комисия – това не е само политически проблем. Ние даваме правомощия на националните а, органи и им казваме, че те трябва да дават доказателства за това, което им е необходимо. Те са единствените органи, които трябва да удостоверяват, че нещо е необходимо. Именно това искам да кажа и аз, казва председателят, но това са различни гледни точки в различни държави. Ние обаче трябва да бъдем по-прецизни във връзка с а, проблема с доказателствата. Ян има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на правната служба за тази така важна работа. Това е много важно решение на съда. Искам да отговаря директно на последния въпрос. Разбира се, тестът за необходимост и пропорционалност светлината на хартата на човешките права и конституционните права е, е тест на правната система. Това е също така в изискване на договорите и е част от съдебната практика на съда в Страсбург. Базата са обективни критерии и именно съдиите направиха това за нас да отговорят дали този правен тест е правилен или не. И ние няма нужда да се занимаваме с това, защото съдът го направи. В това решение съдът не казва защо са стигнали до това заключение, че директивата не отговаря на изискванията и не издържа този а, тест на правната система. Трябва да изясним какви са правните рамки и след това да се върнем към политическата гледна точка. Най-вече обаче сега, в тези времена, трябва да спазваме изцяло изискванията за правова държава и граждански свободи, защото това ще бъде най-голямата победа срещу тези, които искат да се борят с въвеждането на такива мерки. Да видим сега текста на правната служба. Точка 76, правната служба пише, че в резултат на член 15 от директивата за личните данни се отнася до националните законодателства в комуникационния сектор и се засягат национални мерки свързани с наличните национални електронни системи и системата на ЕС трябва да бъдат спазвани и да бъдат обект и на член 15, като се въвежда европейското право. Всяка държава членка, националното законодателство, което се занимава с телекомуникационните данни, трябва да бъде разглеждано и проверявано в светлината на това съдебно решение. Няма какво повече да се говори по този въпрос и в съдебното решение, и в правното становище на правната служба. Това е посочено ясно всички национални решения във връзка с телекомуникационните данни трябва да става ясно, че това не се отнася само до телекомуникационните данни, а и до всички данни събирани без повод. И колегата Къркоп, искам да отговоря директно на вас. Точка 21, точка 22. Правната служба посочва две много важни точки в точки 58 и 59 на решението на съда. Там ясно е казано, че има важни точки, които трябва да бъдат вземани предвид, когато се преценява необходимостта и пропорционалността на събирането на данните. Това се отнася това се базира на съдебната практика на съда в Страсбург, МАПРА срещу САЩ и в това решение се казва, че ако събирате данни, не може просто да решите да събирате всички. Не може просто така да събирате данните на всички. Тази директива и това, което означава събиране на данни без повод, без повод означава събиране на данни за всички. хората, които по закон са задължени да спазват поверителността, адвокати, журналисти, лекари, е, говорим и за свобода на медиите и свобода на журналистите, те не са защитени. Техните данни също трябва да бъдат съхранявани. Възможността някой да може да създаде профил на журналист, на адвокат, на лекар, дори на много важен, на много известен, дори също така на някой политик, има и много важни политици от нас, на съди. Е, заплахата от създаването на такива профили е толкова съществена, че съдът казва, че трябва задължително да бъде взета предвид с оглед на тези конфиденциални професии. Съдът ясно казва, че причина за непропорционалност е, е, че директивата не налага връзка между събираните данни и заплахата за обществената сигурност. Тоест, няма ограничение, например, до определен времеви период, например, за следващите 6 седмици. Решаваме за този период да събираме данни от телефоните на определени лица в определени държави и така нататък. Няма ограничение за географска зона и няма ограничения до лица, които по някакъв начин могат да бъдат въвлечени в криминални деяния. Няма връзка между лицата, които са заподозрени в тежки престъпления. Това трябва да бъде поправено. Това е законодателно изискване. Моля ви да не казваме, че конституционалните изисквания не могат да бъдат променени. Това не е така, но ще се наложи да променяме договорите. Мисля, че трябва да покажем, че уважаваме нашата правова държава, нашите граждански държави повече от всякога, като се борим ефективно с организираната престъпност и криминалните престъпления. И мисля, че трябва да създаваме такива закони, ако те ще подобрят съществуващото положение. Благодаря, Ян. Да, ти отговори вече на въпросите за необходимостта и пропорционалността. Следващия оратор Калбони. Благодаря ви. Благодаря и на правната служба за това становище. Мисля, че ние сме едва в началото. Сега започваме да обсъждаме последиците от решението на съда. Мисля, че те ще са много сериозни. Наистина е необходимо да има баланс между правото на защита на личния живот от една страна и от друга страна възможността да се разследват тежките престъпления, така че престъпниците да бъдат изправени пред съда. Мисля, че нашите задачи са няколко. Първо, да проверим доколко националните мерки отговарят на решението. В някои държави членки данните се съхраняват за определен период от време. Този период не е много ясно определен. Критериите са също така доста мъгляви. Например, в Польша ситуацията е точно такава и не се знае кой всъщност отговаря за унищожаването на данните. Ние би трябвало да хармонизираме мерките с оглед на решението – преди това обаче трябва да знаем какво се случва в държавите членки. Несъответствията може да са незначителни, може да са и огромни. Затова и не може да се работи по-старому. Необходимо е, както казах, първо да се запознаем с положението в държавите членки – Именно за това бих поискал по-конкретна информация за самите решения. Бих искал да знам какви са и нашите задължения по международните договори и споразумения, тъй като е, съхранението на данни е обикновено много важен елемент от такива договори. Благодаря, Скай. Благодаря ви. Благодаря и на правната служба за представенето на това становище. Вие споменахте и един друг въпрос, който ми се струва много интересен, а именно последиците от решението върху пакета за интелигентни граници. Знаем, че в рамките на този пакет се съхраняват доста данни за продължителен период от време. Държавите членки искат да разполагат с информация за всички пътуващи чужденци. И обикновено пазят такива данни до 5 години, като данните се предоставят и на правоохранителните агенции. И тук няма никакво значение дали чуждестранните граждани са заподозрени или не. Имам какво да кажа и по този въпрос. Той ми се струва особено интересен, защото държавите членки събират много данни, предоставят ги на правоохранителните органи и мисля, че парламента тук трябва да следи зорко какво се случва. От сега можем да предвидим бъдещите спорове в съда. Нека бъдем много внимателни. Не може всички чуждестранни пътници да се смятат за заподозрени. Затова и нека видим какво правим с тези данни. Има ли пропорционалност? Това, което държавите членки искат да постигнат с пакета интелигентни граници, може би не отговаря на принципа за пропорционалността. Бих искала да чуя вашия отговор. Кораца, благодаря господин председател. Знаем, че гражданите на Европа в момента са много обезпокоени за сигурността и гражданските свободи. Не бива да водим идеологически битки, по-скоро трябва да мислим как може да се направи преработка на директивата, е, за да се зададе една ясна законодателна рамка, която да е достатъчно пропорционална да отговаря на въпроса за необходимостта да се знае. Иначе няма никакво съмнение, че Съхранението на данни помага на работата на правоохранителните служби, но разбира се, тук е, всичко е въпрос на баланс и трябва да се водим от принципа за пропорционалност и необходимост да се знае. В държавите членки, разбира се, правоохранителните органи работят в съответствие с конституционната уредба. Но не дейте да успорвате самата необходимост от запазването на данните. Okay, Axel, you wanted to come back very quickly. Axel. Ja, vielen Dank, dass ich Благодаря, че ми давате думата отново. Тук не става дума само за някакво откритие, а само за, а за правно преследване, за доказателствената сила Правната оценка обаче не дава отговор на въпроса до каква степен ние като държава имаме право да се ползваме от данните, за да осъществяваме наказателно преследване. Това е нещо, което не може да се очаква от оценката на правната служба. Що се отнася до доказателствата, искам да ви попитам как се справяте с практическата ситуация? Например, провинция Бремен в Германия, криминално престъпление, един човек, който при полицейски разпит а, признава престъплението, съдът го отхвърля и как подхождаме тогава? Имало ли е престъпление или не е имало? Възоснова на данните от неговия телефон бяха намерени доказателства, че той не е бил на местопрестъплението. И ако не разполагаме с а, тези данни, може да постановим грешна присъда или да освободим някой престъпник. Подобни случаи има много в съдебната а, практика и ако се а, прочете решението на Конституционния съд по отношение на събирането на данните, ще се види, че модерното наказателно преследване има нужда от анализ на данните и се осъществява посредством такъв анализ. Благодаря, Аксел. Обикновено не давам по два пъти думата, но знаем, че при предходния дебат Софи го направи и затова направих изключение. Марго, вие сте последната. Благодаря. Първо искам да благодаря на правната служба за предоставянето на становището и изобщо провеждането на толкова важните разисквания. Самата аз не съм юрист, но съм специалист по комуникациите. И от тази гледна точка знам, че има много непроучени въпроси навлизат съвсем нови неща, например в социалните медии. Поговорихме за това и с Ян по-рано днес. Принципно трябва да изясним какво се има предвид, когато казваме наблюдение. Наблюдението може да помогне на превенцията на различните атентати. От друга страна обаче би трябвало да се съхраняват данни не за отделните лица, а за процесите, за да се види къде възниква опасност и едва тогава вече да се търси кои са лицата, свързани с явлението. Това е много важно, защото ние просто не разполагаме с достатъчно информация, според мен. Нека бъдем по-активни и да настояваме за този вид анализ. Това е проблемът. Да вземем последния случай с откриването на огън в училище в Естония. Това момче, което е учителката, оказа се, че то две години е водило блок, от който е ставало ясно какви са неговите намерения. Но, разбира се, всичко това беше анализирано твърде късно – Самия доказателствен материал се променя в тази нова среда, така че трябва да сме по-внимателни. Благодаря ви. Мисля, че с това изчерпваме ораторите. Дебатът е много интересен. Според правната служба би трябвало да се помисли за изискванията при събиране на данни, доколко те отговарят на хартата. Това се разбира от само себе си. Някой от въпросите, на които трябва да отговорим е доколко това е изпълнено по-настоящем. Разбира се, не знам дали сте имали време всички да се запознаете с становището на правната служба. То е изключително полезно и дава отговор на много въпроси. Разбира се, някои остават, но самото становище е много полезно. Бих искал да дадем думата и на комисията, след което ще се върнем отново на правната служба. Разбира се, с това нашите обсъждания няма да приключат, но ви призовавам да се запознаете с становището. Всъщност то е написано на един много хубав стил, съвсем не е трудно да се прочете. Но сега нека се обърна към комисията. Господин Веркович, госпожа, благодаря ви, господин председател. Комисията е, внимателно си отбеляза чутото днес. Но разбира се, са важни и мотивите на правната служба на парламента. Нека ви напомня какво каза комисаря Аврамополус на 3 декември каза, че принципно това решение на съда трябва да бъде внимателно анализирано, да се види какво ще е необходимото законодателство от тук нататък. Господин комисаря обеща бъдещ дебат. Разбира се, аз ще докладвам дебата на иерархията в комисията и ще продължим работа. Нека ви на... попитам, кога ще предостави мнение комисията? Не мога в момента да се ангажирам с отговор, но вие ще бъдете уведомени. Благодаря ви, казва председателя и се извинявам, че така ви притискам, но сега нека се върнем към колегите от правната служба. Господин Мир? Благодаря. Исках да отговоря на госпожа Зибер. Тя говори за необходимостта за преглед на националното законодателство. Наистина държавите членки ще трябва да го направят в частта защита на данните и начина на изпълнение на директивата. В резултат на този преглед е възможно някои държави членки да решат да отменят дадени законодателни разпоредби, други пък да ги изменят. Тук е, решенията на проблема могат да бъдат различни, тъй като самата директива се изпълнява по доста разнородни начини в държавите. Различно е уреден и въпроса за достъпа на някои органи до данните, така че ако се направи проверка за пропорционалност, тя ще даде различни резултати в различните държави. В този случай Бих казала, че бяха активни не толкова националните законодатели, колкото върховните съдилища. В много от държавите членки, като Австрия, Словения, Румъния, националните разпоредби за съхранение на данни бяха отменени почти веднага след решението на Съда на Европейския съюз. В Словения и Белгия все още Въпросът се обсъжда, но в много от държавите членки въпросът е отправен към Върховния съд. И именно той е този, който ще трябва да направи анализ на съществуващото законодателство и, ако е необходимо, промяна. Имаме и примерите е, в Обединеното кралство и други държави членки, техните парламенти едва сега започнаха работа. Uh, um, Благодаря, господин председател. Няколко конкретни отговора по поставените въпроси за европейското законодателство – и интелигентните граници. Нещо, което не обясних подробно, тъй като самото решение ни дава основните насоки. Решението засяга основно съхранението на данните Може би областта изглежда малко по-различна, но така или иначе става дума за огромен брой граждани, чието данни се събират без да има основание за заподозрение. Това е нещо, което споменаваме накратко и в правното становище. То се споменава в бележка под линия. 63 съответно и 48. Но е ясно, че тук става дума за съвсем конкретен пример и е необходимо законодателите да бъдат особено внимателни. Иначе не мога да обсъждам норми, които не познавам, но ако се предлага дадена законодателна мярка и тя не съдържа ясни правила за защита на данните, ако не се дават достатъчно гаранции, е ясно, че ще има сериозен проблем. От законодателя зависи да вземе решението за необходимост на съответната мярка. Това, което е важно е да има достатъчно гаранции. И накрая на господин Кърхоп и господин Вос ще отговоря следното. По отношение на специфичните мерки при съхранението на данните, нека ви напомня, че решението както казах, дава насоките, но, както и господин Кърхъл, изтъкна, не изброява специфични примери. Например, не се казва какъв е правилният срок за съхранение на данни. Може би съдът е дал възможност за различни варианти, тъй като е ясно, че тук законодателната работа е била с много ниско качество и е трудно да се даде ясна гаранция. Принципно тази практика е необичайна, сигурно ще има и бъдещи дела, които ще трябва да се разгледат, но не мисля, че ще имаме много бъдещи случаи, при които цяла директива се обявява за невалидна. Не би трябвало законодателят обаче да оставя на държавите членки да правят собствено тълкуване. Европейският съюз е този, който трябва да зададе стандарта. Благодаря, вие първо дадохте такива надежди на Тимоти и накрая не ги оправдахте. Единственият въпрос, който зададох, не получи отговор. А именно, прави ли се различна правна оценка между запаметяване без повод и съхраняване с повод на данни? Това, което колегата Келер засегна, това е мярка по даден повод. Просто събираме някакви данни, за да можем без някакъв достъп да ги се ползваме от тях. Има ли някаква оценка? Това е въпросът, който зададох. Единственият въпрос. Данните, които се събират в трансграничен аспект, те не са без повод. Не, това е целенасочено събиране на данни в трансграничен аспект с по определен повод. След това, дали тези данни се използват за наказателно преследване е друга тема. Както виждаме при пасажирските данни, при финансирането на тероризма, това са масиви от данни по определен повод. Дали това събиране трябва да има някакъв политически контекст, но за мен е, въпросът единствено е има ли разлики. Едни и същи принципи ли ползваме за събиране на данни без повод и с повод? I mean, I'm not sure that's for... Не съм убеден, че това е въпрос към правната служба, защото те просто тълкуват решението. Не дават а, свое собствено мнение. Може да ни кажете съвсем набързо какво смятате, но нека да не започваме дебат. Смятате ли нещо конкретно по този въпрос, господин Мур? Да, има разлика. Теста е същия и ако има конкретни доказателства за конкретен случай, това ще бъде фактор. Но това не означава, че резултата ще е различен. Съдебната практика на съда от Страсбург разглежда мерки, прияти от държавата, които засягат конкретен индивид. Има два случая от Великобритания. Първият от тях беше свързан с наблюдението на конкретно лице. Съда в Страсбург разгледа законодателството и каза, че има съпоставка, има синхрон с хартата, има достатъчно голяма съразмерност. Британското законодателство по това време беше приемливо спрямо европейското законодателство. Имаше и друг случай, случая Либърти, по този случай стана ясно, че няма достатъчно основания да се смята, че хартата е спазена. Има и много общи случаи на наблюдение. Теста ще е един и същ. Естествено, всеки конкретен случай ще трябва да се разглежда отделно по силата на съответните обстоятелства. Председателя, да, естествено, можем да започнем дебат с съвършено нов характер, Ян. Много хора могат да искат да се изкажат отново. Знам, че не е приемливо да не ви се дава думата отново. Аксел малко наруши правилника, просто зададе въпрос. Нека да кажа на всички нови членове, че искаме от нашите правни служби да дадат вътрешно становище за конкретно решение, тъй като точно в този случай, например, има много сериозни последици. Ска Келър си тръгна, тя говори за интелигентните граници и за това дали параграф 63 е включен. Това е изключително сложен въпрос, изключително сложна структура засяга той. Това решение пък на съда е противоречиво в някои свои аспекти. Някои от колегите нямат време да четат тези становища. Аз като председател полагам усилия да го направя. Колеги, обръщам се най-вече към новите от вас. Добре е да четете подобни документи. Те няма да решат всичките проблеми, свързани с политическия дебат. Ти ма ти постоянно ми правиш някакви жестове. Съвсем накратко. Нека да кажа, че ние сме политици, някои от нас са и юристи. И се стига до конфликт, защото когато се прилага юридически подход към определен проблем, се прилагат различни гледни точки. Юриста винаги гледа дали нещо може или не може да се постигне, а политика се грижи само за това дали ще има конкретен резултат и кога ще се появи този резултат. Никога няма да можем да помирим двете позиции, особено когато един колега е политик и юрист. И аз исках да кажа нещо подобно. Е, каза председателя, може би нямаше да го очертая толкова красноречиво като теб, Тимати, но този е, дебат е, просто се основава само на една вътрешна оценка. И Анна тук постоянно жестикулира. Когато говоря за параграф 63, продължава председателя, е, се опитвам да внуша на колегите, че става дума за изключително сложна структура, за сложно противоречиво решение. Така не приключваме дебата по темата. Просто това решение ни дава пътя напред. Ние ще можем да анализираме какво да правим от тук нататък, тъй като има конкретно решение на съда. Надявам се, че съм бил пределно и ясен. Е, Ян. Ян Кима. Тима, ти моля те не ме прекъсвай повече. Накъсвам си мисълта и това не е нещо полезно за работата. Благодаря на всички, благодаря на правната служба за становището, благодаря на колегите за дебата. Уважаеми колеги, сега точка разни. Има ли нещо под точка разни? Няма. Отново честита нова година на всички. Благодаря за работа.